So, liebe Kollegen, ich möchte die... Уважаеми колеги, нека да продължим работа. Моля да продължите разговорите си извън залата или да заемете места и да пазите тишина от тук на сетне. Э, э, э, Днес ще изслушаме експертната си комисия, експертите, които съм поканили. Преди няколко седмици се обърнахме към тях и ги помолихме да отговорят от е, тяхна гледна точка, на базата на опита си, на въпроса какво е тяхното мнение за първата версия на доклада. За мен е голямо удоволствие да ви представя първите трима от общо шестима експерти, които избрахме. Тръгна ли превода? И така, общо сме избрали шестима експерти. За съжаление, трима от тях не успяха да дойдат днес, но всичките шестима обаче изпратиха писмени доклади. И докладите им ще се обобщят от отдела по политиките. От господин Луис Кампус е Куня. Не сме получили сега доклад, но той си е донесъл флашката. Така че ще можем да му видим доклада. И така, кого ще чуем днес? Господин Луис Кампо Секуния, който е професор в университета в Лизбон, след това господин Лоренцо де Анджелис от Венецианския университет и господин Сони Капур, управляващ директор на Redefine, който е говорил пред нас и преди. Ще започнем с господин Кампо Секуния. Искам да ви помоля да не надвишавате 10 минути в изложението си. Моля максимално кратко да се изкажете. И също ще ви помоля да споменете някакви аспекти, които смятате, че липсват в доклада, са важни. Благодаря ви, господин председател. Трябва да кажа, че за мен е голямо удоволствие да съм сред вас. Благодаря ви за поканата. Много пъти съм бил при вас в Екофин, в който е правоприемник на паричната комисия. Но за първи път говоря точно пред вас. Освен това, за първи път виждам Брюксел облят в слънце. Някои по-общи коментари след малко ще ви бъдат раздадени, а пък в окончателния си доклад ще включа по-подробни аспекти на становището си. Мисля, че доклада повдига редица въпроси и се опитва да разреши доста сериозни проблеми. доста е предизвикателен като подход. Искам обаче да коментирам по няколко специални аспекти. Първо, мисля, че би могъл да бъде по-концентриран този доклад, като се почна от анализа на първопричините на, депре... на голямата депресия, а и а, и после мерките, които са прияти, за да се противодейства на всяко, всяка от първо причините. Също така, мисля, че препоръките трябва да бъдат съсредоточени върху конкретни цели, които да бъдат постигнати, а това а, сега не е така. По-скоро има абстрактни а, политики, които се препоръчват, които покриват по няколко различни цели. Някои от политиките, които са свързани с причините, е, всъщност е, бъркат причините е, с се бъркат с последиците, когато се анализира рецесията. Например, такъв е случай при екологичните аспекти, екологичните въпроси. Е, когато се говори за голямата рецесия, пък се бъркат политики с цели и не мисля, че това е особено полезно. Докладът е доста централизиран и оставя много малко свобода на действие на националните политики. Ясно е също така, че при сегашното статукво на взаимодействието на институциите на европейско равнище все още не се радва на добро равновесие. А такова равновесие трябва да бъде естествено. Аз не виждам нищо устойчиво на този етап в тази насока. Особено в областта на фискалната политика, тя все още е сведена, сведена до национално равнище, а това не е особено добра идея. А, а, доклада идентифицира цялата а, вина за рецесията а, в а, пазарите, управлението на пазарите, а също и политическото управление на европейско равнище. Аз мисля, че много по-голяма е вината, в последно време стана ясно, на националните правителства. Докладът също а, говори за хармонизацията на политиките. В някои от областите съм съгласен. Има предвид а, данъчната политика, която трябва да бъде по-хармонизирана, особено в високомобилни мобилни сектори, като например капитала. Не съм убеден обаче за минималната работна заплата, защото като си имам предвид различната производителност, това би предполагала би предположила незабавно повишаване на безработицата в Португалия и Испания, например. Така че хармонизацията на политиките е нещо, към което трябва да се подхожда много предпазливо. Също така докладът е ориентиран към държавната намеса. Аз мисля, че държавната намеса е нещо необходимо. Тогава, когато има сривове на пазари, разбира се, финансовите пазари а, са много податливи на такива сривове, така че регулация на финансовите пазари е нещо необходимо, но а, трябва да се подчертая, че съществуват различни подходи към регулирането на финансовите пазари. Например, ако погледнем САЩ или Обединеното кралство, от една страна и от друга страна континенталната европейска система има някои разлики и трябва да се подчертая, че една европейска регулаторна система би била много по-подходяща, отколкото англосаксонската. Според мен тежестта и отговорността държавната намеса трябва да бъде в ръцете на държавата. Държавите трябва да си направят анализ на ползите и разходите. Също така бих искал да кажа няколко думи относно разпределението на дохода. Ясно ни е, че социалният проблем е особено изострен и през последните няколко десетилетия, особено през последните 15 години, разпределението на доходите като проблем а, нарасна в а, Европа различията нараснаха. Не мисля, че рецесията е виновника за това. Не е ясно какво въздействие има рецесията върху разпределението на доходите. Мисля, че е, съвсем отделно трябва да се подхожда към това разпределение в отделен е, доклад с отделни политики, тъй като това е един дългосрочен проблем. Симетрията на разпределението на доходите е тясно свързана с е, факта, че Китай и Индия се превърнаха в част от световния пазар, световната економика. А, почти мигновено стана това. В економическо изражение населението се удвои, което оказа много силен натиск върху заплатите в САЩ и Европа. натиск да не се увеличават заплатите. времено имаше голямо търсене на капитал, което вдигна възвръщаността възвръщаемостта му. И всичко това, разбира се, разшири различията а, на а, доходите. Трябва обаче да а, си даваме сметка, че точно обратното се случва в Китай и в Индия. А, там скочиха заплатите и а, доходността на капитала падна. Така че политиката на европейско равнище по разпределението на дохода трябва да има предвид, че това, което се случи в Европа, е точно обратното на това, което става в Китай и Индия. Да се върнем сега на рецесията. Това, което стана през последните години, бяха големи загуби от капитал и а, задълбочаваща се безработица, повишаваща се безработица. И така, а, това имаше две да вида въздействия върху а, доходите. От една страна а, засегнати бяха притежателите на капитал, както и безработните, на тези, които успяха да запазят работните си места, в момента може би са по-добре, отколкото преди две години. Но разпределението на дохода е дългосрочен проблем и трябва да се разрешава с дългосрочни политики. В сърцевината на днешните проблеми е нивото на задлъжнялост – или от друга страна спада на спестяванията в много страни през последните няколко години прекомерното акумулиране, натрупване на дългове в много страни, в това число държавни дългове, доведе до това. Същевременно по низко качество, проблема с по низко качествените кредити а, единствено породи а, бе, а, кризата, но не беше първопричина. В много страни спестяванията паднаха доста осезаемо и аз мисля, че доклада ви засяга въпроса с, с дълга или спестяванията по един а, доста пръснат начин. Аз мисля, че това трябва да бъде в основата на препоръките. Ако погледнете Обединеното кралство, Португалия, Испания и Германия, имам данни от 95 година насам. както виждате, Испания и Германия през тия 13 години а, са запазили горе-долу 15-16% спестявания доста неизменяемо. Сравнително високо ниво е това. Португалия от 13% 95 пада до 6% 2007. Испания до, от 17,5 95 до 10% 2007. Обединеното кралство от, 2%, от 10% до 2% за същите години. Та, страните, които имат е, повече проблеми с превъзмогването на рецесията, са именно тези, където има е, рязък спад на спестяванията. Франция и Германия се справят по-добре. Там имаме обаче високи и е, сравнително постоянни спестявания. Това обяснява и проблемите с конкурентоспособността на Испания и на Португалия, тъй като ниското ниво и намаляващото ниво на спестяванията без ограничителни фискални а, политики води до дефицити на текущата сметка. А пък те предполагат загуба на конкурентоспособност поради пазарните тенденции и сили. През последните години, 2008 и 2009 година, с а, повишаването в тия страни на спестяванията, конкурентоспособността постепенно се възстановява като и инфлацията в тия страни е явно под средното за еврозоната. Друго нещо, което трябва да се подчертае е прозрачността на фискалната информация. Важно е да има информация за а, спестяванията на публичния сектор, Разбира се, е, това е, е сериозно е, предизвикателство, но Евростат трябва да разшири обхвата на данните, които дава. Трябва да се разшири дефиницията на обществения дълг и трябва да се използват различни видове фискални данни, но при оценката на фискалната политика трябва да се изключат някои от показателите, които в момента се използват. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, професор Кампо Секуня. Сега даваме думата на професор Лоренцо Де Анджели от Венецианския университет. Благодаря. Уважаеми депутати, ще говоря на италянски, като се има предвид е, каква ефективна система за устен и писмен превод е, имате. Ще се възползвам от тази възможност. Госпожи и господа, в е, доклада на госпожа Перванс Береш, който ми беше изпратен за коментар, има много неща, които се радват на подкрепа. Има някои елементи, които могат да бъдат оспорени. Има четири елемента, за които имам резерви и които не подкрепим. Става въпрос за създаването на европейски корпоративен данък. На първо място е, В момента европейските страни така или иначе разполагат с е, много голям е, финансова тежест и много държави продължават да плащат много пари за постепенната интеграция и обединение на Европа. По отношение на данъците върху финансовите транзакции, сектора е достатъчно слаб и трябва да бъде укрепен, вместо да му се налага допълнително бреме. По отношение на бойкота на Goldman Sachs, не смятам, че банките решават какви ще са политиките. Банкерите трябва да бъдат подложени на санкции, а по отношение на сливането на международния съвет за счетоводни стандарти и ИОСКО. Искам да ви кажа, че тези институции си функционират от известно време насам и то добре и трябва сериозно да обмислим дали да ги слеем или не. Няколко елемента вече бяха повдигнати от господин Бургето тази сутрин. Той имаше възможност да прочете моят доклад преди днешното заседание. Искам да му благодаря за това, че отчете част от елементите в моя документ, който сега ви е раздаден сега. Моя доклад е разделен на две части. На първо място правителствени мерки и правила за управление за компаниите и така. Правителствени мерки или мерки за е, управление. Има важни е, мерки, свързани с е, намаляването на разходите за местното самоуправление. Това ще означава повече пари в джобовете на гражданите. Това означава съответно инвестиции ако говорим за компаниите и увеличаване на обществените блага, ако говорим за публични средства. Не е едно и също да се намалява обществения дълг и обществения дефицит. Мисля си, че капитализацията на банките трябва да бъде увеличена и трябва да засилим надзорната роля на банките. Трябва да разгледаме и факт, свързан с задлъжнялостта, когато говорим за реформа на сектора. Трябва да се опитаме да овладеем нещата. Губернатора на Италианската национална банка миналата седмица спомена, че трябва да отделим по-голямо внимание на рисковете за ликвидността. Освен това, трябва да се регулира издаването на силно спекулативни акции и облигации. Тези емисии трябва да са свързани с основополагащи критерии, като количеството на капитала и нещо, за което говори господин Бургето, трябва да избегнем конфликт на интереси. Всеки, който емитира акции, и облигации, всеки, който дава съвети и консултации на инвеститорите, трябва да играе само една роля. Не може едни и същи лица да играят две или три или четири различни роли. И когато говорим за агенциите за кредитен рейтинг, смятам, че те общо взето нищо не направиха. Оценяването на финансовите продукти е от обществен интерес, е, както и е, по отношение на Европейската централна банка и по отношение на националните банки, се мисля, че трябва да им дадем по-засилена роля по отношение на финансовите инструменти. Тук съм съгласен с вас, господин Бургецио. Още веднъж смятам, че трябва да помислим и за другите независими органи, е, фондовите борси, финансовите пазари, пазарите на застрахователни услуги. Те трябва да бъдат е, ефективни, но не трябва да се получава ефекта на доминото и не трябва да им се оказва твърде голям натиск от страна на политиците. Тези органи трябва да са изградени от експерти, а не от политици със своите лобита. Няколко неща за това какво може да направи Европейския съюз. Имаме обща политика за управление. Това не е достатъчно. Може би трябва да помислим за създаването на економическа и финансова политика за Европа. С други думи, Европейския съюз, който не се ограничава само до споразумения, свързани с вътрешните отделни политики на държавите членки. Същото въжи и за фискалната политика. Това не означава задължително да се събират а, все повече и повече данъци. Първо трябва да се хармонизира е, фискалната дисциплина и мерките за затягане на коланите в Европа. Говоря, например, за данъчните ставки. Трябва да се избягва е, изтеглянето на капитала. Сега по отношение на счетоводството. и правилата за управление. В Европейския съюз ставаме свидетели на една тенденция да се надхвърля обхвата на четвъртата и седмата директива за компаниите по отношение на пруденциалните стандарти. Funzionano davvero Eh, le differenze da valutazione, quindi non gli utili realizzati, le plusvalenze realizzate, ma le... И се минава към справедлива стоеност. Не трябва да се забравя, че ако се използва подхода на справедливата стойност, това е стоеността, която ще се използва за е, дивидентите и за акционерите. Ако не се използва тази справедлива стоеност, цялото уравнение ще пропадне и това трябва да се отчете по отношение на правилата за управление. Имаме членове на управителни съвети и менеджери на компании, които мислят само в краткосрочен план и получават своите заплати от гледна точка на краткосрочната перспектива. Управителните съвети на компаниите и начина на структуриране на заплащането на менеджерите трябва да бъдат напълно преобразувани, за да може да се гледа по-напред. Важно е да се ограничи възможността да се управляват, е, да се предлагат услуги от е, хора, които управляват компании. Например, е, те да участват в ролята и на консултанти. Всички тези конфликти на интереси трябва да бъдат премахнати веднъж за винаги. В заключение, участието на служителите в управлението на компаниите. Това е последното в моя доклад. Госпожа Берес говори за това и е много важно да включим служителите в управлението. Когато се създават управителните съвети на компаниите, Представителите на трудовата сила трябва да са заедно с представителите на капитала. В Германия, например, има законодателство, което регламентира това. Имаме съвместно управление, имаме представители на работниците в административния съвет и в надзорните съвети. Други страни също са направили това участвах на заседанието тази сутрин. Чух един представител на моя град, не само на моята страна, господин Коферати. Той каза, че се притеснява малко от участието на служителите. Разбирам това, защото индустриалците са против това участие. Те винаги разглеждат управлението само от гледна точка на акционерите и разпределянето на печалбата. Синдикатите обаче също проявяват известна доза враждебност. Ако погледнете Конституцията на Италия, ще видите, че има разпоредба, която прикава към участие от страна на работниците, но веднага след Втората световна война стана ясно, че Синдикалистите не могат да участват в компаниите, защото вече няма да има класова война. Това е мярка, която може да постави спирачка пред решенията за капитала, които се взимат в рамките на бордовете. Работниците трябва да участват. Определено. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към третия експерт Сони Капор. So Благодаря, че ме поканихте. Ще се спра на някои по-практически аспекти по доклада и ще кажа само няколко по-общи коментара. А, и беше интересно да се чете този доклад. Пълен е с, с бисери а, на нови хубави идеи, особено в момент, който а, като че ли пред лицето на опасността от нов връх в а, кризата няма политически идеи. А, всички реагират след събитията, не се стремят да ги изпреварват. Затова беше много освежаващо да се прочете този доклад. Но, въпреки, че това е сбор на няколко интересни идеи, в сегашния си а, проект а, този доклад а, той вероятно ще се промени с изменението, но като го прочетете в този му вид не е много ясно какво се цели. Тоест, вие имате желание да допренесете за решаването на въпроса в момента, в който има недостиг на политически идеи в Европейския съюз, но ако имаше по-добре организирано ключови основни послания и така нататък, препоръки, които накрая читателя да си каже ето това трябва да се направи. А, ще е добре и ако се обърнете към някоя институция, тя да направи нещо, да има а, механизъм да проследите дали това е направено а, точно в политическата сфера се оказва, че липсва дълновидност. Сега, моята критика е, може би, по-друга. Е, претендирате за холистичен аспект, вместо да е само а, финансов или социален. Аз мисля, че е добре да се интегрират три неща. Говори се за неравенство, примерно, и така нататък, и там се прави усилие и може това да се засили да се интегрират социалните и економическите аспекти. Там може да се обърне повече внимание. Второ, Комисията по кризите има правомощията да разглежда развитието на събитията в краткосрочен и в дългосрочен план. Да, сегашната криза бе продиктувана от високорисковите ипотеки, породи а, финансови проблеми, оттам економически, но Европа имаше много по-дълго време да, а, и финансовия, в финансов план разходите са значими, но в по-дългосрочен план а последиците са, че ресурсите не се насочват правилно и това ще се вижда десетилетия наред, защото управлението на тези системи не е овладяло а, и решило задачата а, достоинство, т.е. да се гледат не само сегашните краткосрочните а, въпроси, какво е станало, какво става и какво се направи утре, а по-дългосрочните структурни аспекти. Аз бих казал, че би било най-удачно да има политически послания, насочени към паневропейски институции, към съвета, комисията и така нататък, но освен това доклада трябва да е богат източник на политически идеи. И то по време, когато в, точно сега повечето финансови министри не знаят какво да правят вие отделяте всички тези усилия, правите няколко изслушвания, именно за да се намери отговор какво се прави. Никой не го прави, защото е твърде заед да се боричка с другите. А, вие имате предвид намирането на добри и дългосрочни решения. Също така е необходимо да поемете и а, функцията да се попъват дубките. Има и други институции, има други комисии в парламента, които се насочват примерно към економическите теми. Но има теми, на които никой не обръща. Няма отделна институция, а, която да се заеме с тях. Има нужда от паневропейска такава, като вас. Примерно, Комисията по кризите в Сената на щатите проведе изслушвания, направи поуки за това какво да се прави. Сенатът с анкетната си комисия изслуша а, разисквания по рейтинговите агенции, по Goldman Sachs и така нататък. В а, Германия а, има подобни опити, но в Европа като цяло това не става. Ние трябва да видим какво става в структурно отношение, но изобщо не можем да стигнем на, до нивото на публичния дебат и дискусия, което се развива в Съединените щати. Аз лично не смятам, че Deutsche Bank е много по-различно от Goldman Sachs, за който се споменава в доклада. Това трябва да се помни. В същото време има важни макроаспекти. Ние сме в един макроекономически модел с известна възможност за движение, движение на капитал и така, но нямаме фискална координация. Трудовите пазари продължават да бъдат фрагментирани. И а, сега трябва да решим или трябва да продължим да сме отделни държави членки, или да пременям към а, истински съюз, Европейски съюз. А сега се намираме по средата и се го, говори защо засилването на фискалната координация е по-важно и така нататък, но трябва да намерим решение на въпроса, ще бъдем ли по-силен съюз или няма да бъдем толкова съюз, защото това ще определи посоката, в която ще се тръгне. До сега се изходваще от м, презумцията по отношение на еврозоната, че ще има конвергенция на валутите. Това не стана по структурни причини, по това, че не се тръгва от равен старт и така нататък. Но трябва да си дадем сметка, че економиките а, на отделните държави членки ще бъдат в дивергенция. И също е валидно и за еврозоната. Въпросът е какво ще направим сега, при положение ситуацията е нестабилна. Като цяло бих казал, че е необходимо да се увеличи политическото пространство. Сега имаме сливане на няколко кризи. Окол, околната среда, фискални проблеми, регулативни проблеми имаме а, нямаме инструментариума да ги решаваме нито на национално ниво и особено на европейско, предвид на огромния брой и гамата от а, противоречия. Аз не вярвам, че един инструмент на политика решава един проблем. Не вярвам. Те трябва да решават по няколко проблема. Но дори да има такива, те не са достатъчни. И като пример, много може да се получим от развиващите се страни. В Европа а, имахме една а, си, а, ситуация на комфорт. Имаше а, съотношения между кредита и резервите, изисквания за пруденциално управление и така нататък, които продължават да се използват в Индия, Китай и други държави. А, тези развиващи се държави, които им се наложи да решават въпроси, свързани с много по-сериозни фискални кризи, кризи на държавния дълг, безработицата и така нататък, е, траяли много по-дълго, отколкото на нас не се е случило, но нас такова нещо не се е случило, защото ние сме отскоро заедно. Та, има много неща, които може да се получим по отношение на това как да се преструктурира държавния дълг, да не се използва само лихвата като монетарен инструмент. Този инструмент е доста тъп, да се използват други по-ефективни инструменти, с а, които по гъвкав начин да се решават съществуващите, но и следващите предизвикателства. Така че това би било основното ми послание. Що се отнася до това, кои са идеите за пътя напред. Полезно би било да се разгледат късо, краткосрочните а, мерки. Те трябва да ни помогнат да, изпа, да не изпадаме в а, рецесия с а, двукратно падане на дъното. След това, какво да направим за а, не, безработицата? Искаме да възстановим и а, кредит, двойните е, кредитни долни а, граници, те са проблем. Значи а в момента има рецесия в банките и същевременно се изплащат а, дивиденти. Един мораториум на изплащанията на бонусите и дивидендите в момент, до момент, до който се а, рекапитализира цялата банкова система, така че да тръгне нагоре. Това може да е 10%, 12%, да трябва 2-3 години. Тези пари да не отиват в частния джоб или на управителите или на акционерите, а да се върви към въз, възстановяване способността на Европа да бележи ръста и да, и да има достатъчно кредит в оборот. За да не се, да не се насочваме а, към индустрията. В момента не трябва фискални приходи и то такива, които не костват растеж. Ако погледнем, примерно, а, данъците за а, за косвените екощети, това би било един добър ход. Някои мерки трябва да се предприемат на национално ниво, други на общо европейско. Има средносрочни мерки, е, сега ще свърша, които също са наложителни. Това означава, че регулаторните реформи трябва да отговарят на отношенията между финансовата сфера и материалното производство. Никой не се задава въпрос каква финансова система ни е нужна. Каква финансова система ще се превърне в опора за такъв ръст, който да превърне економиката ни в устойчива от вида, който искаме? И това е важно също е, по отношение на сегашната дискусия е, за регулативната рамка. План, план, планирането за а, спешни случаи и аварийни ситуации е много важни. Е важно. Знаем, че в бъдеще каквото и да правим ще има всякакви кризи, така че следващия път по-добре да сме се подготвили от рано. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще поканя колегите, които присъстват, да коментират. Може би първаш ще започнем от теб в качеството на докладчица. А за ваша информация, може би, експертите проведохме е, дискусия. Професор Дианжелис, мисля, беше тук тази сутрин между депутатите и авторите на доклада, но вие дадохте, може би, нови идеи, така че да започнем тази дискусия. Благодаря. Много задачи има един парламентарист. Някои са обичайни, други не. Един човек вижда смисъл и вижда възможност да придвижи нещата напред и подобни дебати са примери за втория вид задачи. Благодаря ви много за изложенията. Сега ще прегледам накратко вашите предложения. Ще се опитам да откликна от политическа гледна точка на това, което вие предлагате. Разпределението на доходите и околната среда. Кризата не е резултат от чисто технически фактори. Когато в началото пишех първата версия на доклада си, посочих, че основната причина е неравното разпределение на приходите. Не съм казал, че това е последица. Не съм казал, че това е последица от кризата. Напротив, кризата всъщност задълбочава неравното разпределение. Но сред причините за кризата и професор Аткинсън говори доста по този въпрос – е действително неравното е разпределение на доходите и ползите и редом с мобилността на капитала и ниската мобилност на работната сила. Това не са, според мен, съпътстващи фактори на кризата, а по-скоро трябва да бъдат определени или като първопричини, или като подбуждащи фактори. Господин Кампус, не разбрах точно дали казвате дали институционалните механизми са нещо добро или не. Мисля, че триъгълника европейски институции е едно от достоинствата на системата – в работната група председателства на господин Пой. това въпрос е разглеждан и се достигна до заключение, че трябва просто да се укрепи пакта за стабилност, като се запажи сегашната конфигурация, но, но в 154-та точка аз предлагам нещо друго. Аз е, призовавам Европейския съюз към реформа. Трябва да съчетаем експертния капацитет на комисията, като също вземем предвид националния, националното естество на бюджетните политики. И честно казано, що се отнася до функционирането на паричния съюз, възможни са три варианта. Или укрепване на пакта за стабилност и повишаване на дисциплината в Европа с надеждата, че един ден тая затегната дисциплина ще даде възможност на еврозоната отново да стане конкурентоспособна на международно равнище. Аз обаче не мисля, че това е правилният подход. Трябва да и фискалната ни политика, разбира се, да е интегрирана. Това е друг а, вариант, както в САЩ, но това не е а, възможност в средносрочен план. Не бих искала да затварям вратичката за такава възможност, но трябва да сме реалисти и не бива да си пожелаваме невъзможното за утре, така че не мисля, че си струва допълнително да анализираме този вариант. Та, за сега, мисля, че трябва да вземем преди всичко, което знаем. Различията в конкурентоспособността са огромни, чудовищни са размерите. А, системата, която има за цел да се справи с този проблем, не е достатъчно мощна, за да е, го преодолее действително. И няма да доведе до добро, достатъчно управление на еврозоната. Господин Кампос, казахте, че доклада е съсредоточен основно на европейското измерение. Ама то това ни е работата, нали? Естествено, че държавите членки си имат и свое гледище, но ние гледаме нещата от европейска гледна точка. Ролята на комисията може да не е много ясно определено, но това зависи от, и от договарянето на правомощите и отговорностите между Съюза и държавите членки, а ние трябва да се съсредоточаваме и можем да се занимаваме само с нивото на Европейския съюз, централното ниво. По възнаграждението, работното възнаграждение, две неща мога да кажа. Аз не съм предлагала да хармонизираме минималната работна заплата. Има грешка в писмения превод. Оригиналът на доклада е на френски, а във френския текст не се говори за хармонизиране на заплатите. But minimum revenue, minimum income. Става въпрос за минимални доходи в френската версия, а не заплати. И също така аз не говоря за хармонизация, а говоря за дефиниция, с която да излезе всяка държава членка, като се вземат предвид местните условия и заплати и условия на труда. Така че ще има достатъчно свобода всяка държава членка за да направи такова определение. Що се отнася до резервите, до спестяванията, напълно съм съгласна с вас. В доклада гледаме положението в САЩ, защото това е един от ключовите фактори, които предизвикаха кризата, само че в Европейския съюз сме склонни да сме сравнително бездейни и снисходителни по а, въпроса на нарастването на потребителските и ипотечните кредити. Банковия сектор пък твърди, че механизмите, които предлагаме, са доста интересни и доста креативни. Те, това са е до определено аспект, който не бива да изпускаме. Културата на спестяване определено е важна тема. Господин Де Анджелис, благодаря ви за въпроса, който повдигате за корпоративния данък. А, когато става въпрос за корпоративно облагане а, и облагане на финансовите сделки, а, е, там не сме склонни да преговаряме, защото за това са много важни точки за мен. По въпроса за бойкота на Goldman Sachs обаче а, е, се радвам, че споменахте това. Това е едно предложение, което има за цел а, да накара хората да се замислят и ето не е, обоснова, не е необоснована. А, Общински съвет на Ил де Франс вчера реши да бойкотира всяка банка, която е инвестирала а, в страни с облегчен данъчен режим. А, нямаме за цел тук просто да критикуваме такива положения, но а, това, което се опитваме да осигурим е последователност на действията. И мисля, че това е една от пулките на кризата. Защо соча Голдман, Голдман Сакс, а не някого други? Очевидно е Голдман Сакс. Е, един от най-успешните, най-ярките примери в тая област. Надявам се, поне в тази комисия да достигнем до консенсус, че е, е една от причините или поражащите фактори за кризата е свръх финансирането на економиката. И това би трябвало да ни накара да се замислим за ролята на институциите. Организациите, които всъщност въплащаваха този стопански модел. Споменах решението взето от Общинския съвет на Ил де Франс. Знам, че от други източници, че има стопански субекти на пазара в днешно време, които категорично избират други организации, а не Goldman Sachs. Ами, и след като стопанските дружества могат да го правят, мисля, че и политиците имат такова право. сливането на SB и МССС, Международния съвет за счетоводни стандарти. Разбирам какво имате предвид, но през предния мандат на парламента гледахме е, такива е, въпроси, комитета по Базел, е, счетоводните стандарти. Счетоводните стандарти са една система, която се саморегулира, самонадзирава. Е, е, което беше нещо много уместно за времето си. В момента е, аз казвам, че системата трябва да бъде прикачена към Международния валутен фонд, а не че трябва да бъде закрита. Е, трябва да осигурим координация. Трябва да гарантираме, че счетоводните стандарти не се пишат от самите аудитори и счетоводители. Трябва да вземат предвид, предвид потребността от финансова стабилност. Та в все по-сложния днешен свят трябва да не позволяваме всеки да се затвори в котията си е да изпусна от поглед цялата картина. Счетоводните стандарти могат да определят финансовата динамика, да създадат финансова инерция. И това трябва да се основава на понятието за справедлива стойност. Ама какво значи тя? В момента аудиторите сами си създават нещата и е, това, което аз се опитвам да кажа, е, че трябва да постигнем по-добър баланс. За кредитните, за агенциите за кредитен рейтинг, мисля, че са доста ясни предложенията. Когато говорихме при предния парламент за агенциите за кредитен рейтинг, раз бяхме на мнение, че когато една компания емитира акции, трябва да има различен вид определена на рейтинга, отколкото този, който се използва при държавния дълг, например. Аз сега не се опитвам да обърна бизнес модела на а, долу с главата, но мисля, че именно инвеститорите а, трябва да определят, определят рейтинга. Нека да спомена и е, работата на колегите в Конгреса. Четох е, преди малко е, протокол от едно изслушване, една комисия, председателствана от господин Де Анджелис. Говори се за Moody's, за начина по който са поставени рейтинги 3А и всичките измами, измами в тази връзка. По изложението на Сони Капур няма много коментари. Ясно е, че мандатът беше за резолюция, когато се говори за ключови послания. Много е важно, естествено, да ги отправяме. Това е част от е, нашата комуникация. А преди това, естествено, ние трябва да се, да се съгласуваме и да се съгласим по тия е, основни е, послания. Относно трите възможни сценария за развитие, мисля, че отговорих на господин Кампус. Мисля, че е ясно, че като се вземем предвид сегашното статукво, това не е възможно. Система за регулиране, която взема предвид нуждите в економиката, мисля, че е много важно послание и трябва да остане в документа. Сега не мога да си спомня точно в коя точка беше, но това ми беше посланието в тая връзка. Следващия колега. госпожа Я Консари. Благодаря много за информиращата и стимулираща презентация. Съгласни ли сте с мен, че настоящата криза е економическа? Криза на економиката, криза на науката и економика. Един професор по економика в Финландия се позова на резултатите от едно проучване, направено преди да се раздрази кризата, което демонстрира, че колкото по-дълго студентите учат економика, толкова по-студенокръвни и жестоки стават те. економиката в крайна сметка само до цифри, до печалба и загуба ли се свежда? Не трябва ли да сменим малко философията? Не може ли да включим някои ценности в тази наука, някои добродетели, за да може е, всеки да е, е, се опита да, да живее по малко по-добър начин. Е, ще дам думата на колегата Бургезио, след това ораторите ще имат възможност да дадат отговор. Благодаря, съвсем накратко. Искам да благодаря на докладчика за последното изказване, което беше много интересно. Е, имаше положителни елементи в него. Трите презентации също представляват принос, както и дебата, който проведохме. Аз не можах да определя какво конкретно трябва да се направи. Отчитам казаното от господин Де Анджелес. По отношение на китайските стени, които трябва да разделят ролите в компаниите, разделянето на ролите между консултантите, посредниците, онези, които емитират различни финансови продукти и инструменти. Това е изключително важно, когато става въпрос за защитата на пазарите и на спестяващите. В доклада има някои важни неща, но може би те не са доразвити съвсем както трябва. Предлагам в едни бъдещи дебати да проверим как може на практика да се приложат тези препоръки, как можем да постигнем нашите цели. Виждаме, че балоните се разрастват все повече и повече. Мисля си, че в доклада трябва да имаме конкретна позиция по отношение на китайските стени и конфликта на интереси. Може би трябва да обмислим и начина по който се създават различните органи и агенции за кредитен рейтинг. Важно е да поемем по нов път. Не трябва когато се номинират хора за участие в независимите органи, да действаме само възоснова на политическия интерес – и възоснова на лобирането. За най-слабите елементи в обществото и за техния интерес е добре независимите експерти наистина да са независими. В доклада се говори за участие на служителите. Трябва да сме наясно защо толкова трудно може да се постигне това – на европейско ниво? Защо толкова трудно може да се прокара една такава реформа? Там, където това е станало, то е доказало своята полезност и за една модерна демократична економика. Е изключително важно да се включат хора от работниците в управителните съвети. Сега подред ще караме. Кой е готов? За 5 минути, така ли? А, вие може да си кажете за 5 минути. Добре, може 6 минути, ако искате. Няма проблем. Сега, няколко коментара, които искам да направя. Напълно съм съгласен, че трябва да се опитаме да разрешим проблемите в Европейския съюз с институциите, с които разполагаме днес. Равновесието на силите от една страна Брюксел и от друга страна държавите членки, от една страна Европейския парламент, от друга страна националните институции, националните парламенти. Това е равновесие, което постоянно се нарушава и се променя. То не е устойчиво в дългосрочен план. Ответната реакция на проблемите показва, че това, което казвам е вярно. Това е единствения коментар, който искам да направя. Аз не критикувам доклада. Самият доклад обаче демонстрира, че има нужда от по-ясно разпределение на властта в рамките на фискалната политика. Аз прочетох английската версия, така че имаше разлика в термините заплати и доходи. Всъщност въздействието на минималния доход оказва влияние и върху политиките по заетост. Така че трябва да се погледнат подробностите много внимателно, тъй като знаете, че подробностите са всичко. малко по-малко се притеснявам, но все още имам известни притеснения, защото Заплатите са различни в различните страни, в крайна сметка. Няма как да бъдат еднакви. Съгласен съм, че нещата са много сложни. Това не означава, че не трябва да им обръщаме внимание. По отношение на образованието, аз съм учил економика цял живот и не се считам за студенокръвен и безкруполен. В моята страна няколко пъти по телевизията съм засягал този въпрос, обсъждахме онова, което предизвика кризата. Така че на няколко пъти говорех по този въпрос и получих много похвални имейли, десетки такива, заради моята позиция. Философията, например, вече не се преподава в училище. Когато аз учех в университета, учих и една година философия. В повечето университети, гимназии имаме факултативен характер на този предмет или срока е скъсен, така че трябва да се учи философия. Сега, не казвам, че всеки, който избира да учи економика е безкруполен. Това не е вярно. Аз съм макроекономист и преподавам международна економика. Има студенти по финанси, по управление, по економика. Това са различни типове хора. Още в самото начало, когато са 18-19 годишни, те вече са различни. Не съм сигурен на какво сме ги научили, защото курсовете са едни и същи, само че хората са различни. Не казвам, че някои са по-добри от други, просто това са различни лица. Аз не обвинявам математическата економика. Математиката е език, както португалски, английски или испански. Единствената разлика е, че математиката не е толкова съвършена като другите езици. Не можем да пишем стихове на езика на математиката, но математиката пък не дава възможност за грешки. Там не могат да се правят логически грешки. Значи, ако математиката се използва както трябва, това е полезно. Математическите модели помагат. Те не заместват човешкото мислене, но ви помагат да разберете проблемите. Много често студентите толкова се концентрират върху моделите, че ги превръщат в реалност. Всъщност, в най-добрия случай модела просто е едно добро копия на реалността. Аз определено не преподавам а, такива неща на студентите. Мисля си, че понякога, ако има малко повече философия в курсовете за студентите, економика или инженерство, няма значение, това ще е добре. Благодаря. Prima di tutto, una eh, brevissima risposta, ma non è una risposta, alla signora. E така, съвсем накратко. В отговор на казаното от госпожа Яконсари, извинявам се, ако не произнасям фамилията ви както трябва, аз съм преподавател в факултета по економик, е, преподавател съм по търговско право. Винаги казвам на колегите, ако един лекар е, не направи една операция както трябва, той ще заплати, е, ще бъде съден. Ако един адвокат а, загуби едно дело, той ще загуби своя клиент. Един а, аудитор ще трябва да плати много пари, ако неговата компания фалира. Виждали ли сте обаче економист да бъде изправен пред а, отговорност, ако обърка нещата? Економистите казват, ние бяхме прави, ама обстоятелствата се промениха и нямаше какво да направим, нямаме вина. С цялото ми уважение към економистите тук, това е факт и те са някакси безнаказани. Госпожо Берес, благодаря 4 от общо 217 неща има, с които не съм съгласен. Може би ще ги приемете. Вашите отговори не ме убедиха съвсем. Нека да поговорим малко за данъчната политика. Аз говорих за един характер в а, фискалната политика. Не говорих за минималните доходи, говорих за данъците, корпоративните данъци, данъците за компаниите, за дохода от капитали, защото Франция, Белгия, Италия и така нататък се конкурират и на това ниво, за да привлекат инвестиции, капитали. Как ще продължим съществуването на Европейския съюз, ако постоянно се конкурираме. Мисля, че Европейския съюз трябва да направи нещо. Принудително или не, за да може приходите да бъдат третирани по един и същи начин в Европейския съюз, защото иначе просто гражданите няма да са равнопоставени и няма да имаме реално, истинско движение на хора, създаване, преместване на компании и така нататък. Господин Бургецио, по отношение на конфликта на интереси, мисля, че вече казах каквото трябваше да се каже. Осъзнавам, че ако искаме да приложим принципа, който споменах, срещу нас ще се изправят много силни лобита, банковото, например. Въпреки всичко, обаче, трябва да посеем семето и да видим какво ще стане с течение на времето, защото ако нищо не направим, сега няма и какво да се случи. По отношение на участието на служителите, нямах много време и само сумаризирах нещата, но сега ще говоря малко повече. Германия през 1945 година, абсолютно разрушена, сега Германия е економически гигант. Това най-вече се дължи на съвместното взимане на решение. Значи капитала и труда заедно взимат решението. Това са две страни, които обикновено имат различни диаметрално противоположни интереси. Политиците също трябва да участват в този процес. Ако се каже задължително, че представителите на капитала и на труда трябва да седнат на една маса и да водат диалог, това ще е добре. Е, труда и капитала никога не трябва да са един срещу друг. Те трябва да говорят един с друг в рамките на бордовете на компаниите. Естествено, че те имат различни интереси. Колективното трудово договаряне ще си остане за синдикатите. Компаниите си имат а, други интереси, но а, ако седнат а, на една маса труда и капитала, това ще е много полезно и изключително важно. Не казвам, че служителите, работниците трябва да взимат всяко едно решение, но те трябва да бъдат включени, когато компанията поема в една посока. Sony Капор. Аз не съм учил економика, обаче понякога я преподавам. Искам да ви кажа няколко интересни неща по това въпрос. Първо, Важно е да се, помни, че докато стигнете до магистърска степен или е, специално, ако искате докторска степен, трябва всичко, да, което сте го учили 6 или 7 години по-рано във въведението в економиката, да ви се превърне в е, втора природа – всяк, всеки голем, голям макроекономически а, модел няма да го докарате до никъде, няма да получите докторат, ако не си спомните това, което са учили през 7 години. Значи да си представим какъв е този звяр. Той а, не, ступва, не стъпва на нещо, което е толкова отдалечено от реалността, че е много трудно да направиш обратната връзка а, тези презумпции някакси се вграждат начина ви на мислене. Това за философията беше много интересно, защото а, економистите от едно време са учили политикономия, с философия и няколко други а, предмета имали са много по-широк светоглед. Второ, завист а в а, много модели на економиката и на финансите се вграждат а, едни суперкомпютри, които смятат и накрая ви казват, вие грешите. Вместо да ви кажа, долу-горе сте прав. А, другото голямо ограничение, което е особено важно в контекста на тази парламентарна комисия, е, че големите макроекономически модели – нямат а, място в финансовия сектор. В много от големите модели на економиката не фигурира финансов сектор. И повечето от тях се базират на концепцията за равновесната точка. Ако те бяха верни, нямаше да имаме кризи. Щяхме да а, се спасим от ситуацията, при която се получават кризи. Това са все основни неща, които трябва да се е, помнят. Бях на а, а, откриването на е, Университета за нови економически а, идеи, кое, който се основа от Джордж Сорос. Може би там се, там се чу тази идея, че с няколко години трябва да а, се примерим, че сме а, в едни модели, които не работят. Сега а, говореше за а, а, Goldman Sachs, за а, различните проблеми там и имаше няколко фирми, които казаха, ще направим е, най-различни ограничения, за да не, се, да не изтича капитала към данъчните а, е, обежища. Та, аз от това, което казах, сега не става въпрос само за Goldman Sachs, но или определите някакви правила, всяка банка, която има филиали, или има завенени дела срещу нея, или която е доказано, че има, е съпричастна към а, а, тази а, криза или пък това е наказана от а, а, регулативния а, орган. Нещо такова трябва да имате критезия. Не може да кажете Goldman Sachs, те са различни от а, другите. Та, ако нямаше криза или ако а, бяха оставили американците всички да потънат, както стана с Голдман Сакс, Голдман Сакс нямаше да се превърне в легенда. Или Морган Станли, примерно, излезе от тази напредвара по-богат. Въпросът е, че банките са различни, а се взема едно решение – на Goldman Sachs да излязат от инвестициите в недвижими имоти и оттам а, те могат да преживеят кризата по-добре. Тоест не бива да се взема е, един пример и да се правят политически обобщения, защото така може да се стигне до заключението, че Барклис или Кредит Суис, Банк, Дойче Банк са някакси по-добри или по-различни или не така виновни за кризата. Това не е вярно. Нещо, което плаши в европейския бюджет, е докато в щатите поне има някакъв е, дебат за конфликт на интересите в Goldman Sachs или другаде и хората дават сметка каква силна роля имат лобистите. Тук в Европа всичко става тихо е, зад закрити врати и няма дебат за това, че има твърде големи банки, които се възприемат като твърде големи, за да се оставят да фалират, макар че има банки в Европа, не в Штатите, които а, имат активи, равняващи на 2-3 пъти а, размера на БВП. А, ето, вземете Исландия. Дойче банк а, потъпка този дебат, защото те казаха, а не, не, това е проблем, който касае само Голдман. Е, за бюрото на МСС. Там е факт, че нещо, което е толкова важно за финансите, като например счетоводните стандарти с оглед на защита на инвеститора и финансовата стабилност, е, се пише от а, частна, частни фирми, регистрирани аудитори и а, проучването по тези стандарти се финансират от същата тази фирма. А, необходимо е да има отчетност и управленска структура, която да е много по-близка до управленска структура на МВФ или на организацията на а, комисиите по ценни книжа и ЙОСКО. А, това се споменава в е, доклада, но мисля, че трябва да се засили, е, да се подчертае. А именно, има два вида хора, като вас и мен, които печелят повечето доходи от заплати, а други, които печелят повече, повече от възвръщаващ върху активи, т.е. те са притежатели на активи. При неравност при неравенството се получава така, че от една страна имаше е, е, прекалена ликвидност, което дигна цените на активите, което означава, че неравенство между хора като мен, които нямат активи и други, които имат, проличава. Вие знаете, че някой, който печели по-малко като доходи, харчи 95 долара от 100, които е печели. А онзи, който притежава активи, ще харчи само 2 от 100. С, с края на краища колко яхти му трябват на човек. Това влияе на търсенето на вътрешния пазар. Значи, представете се, утре се събуждате, живеете в друг свят, богатството е разпределено по много по а, а, начин, който повечето хора са с еднакво богатство, ще имате по-голям потенциал за ръст и значително повишаване на вътрешното търсене. Не, че го препоръчвам това да го направим. А всъщност може и да го препоръчвам, не знам. Ама чакайте сега да ви поясня с два аргумента. Първо, вече много ни притеснява прекомерното неравенство по, поради гледната точка, че трябва да има справедливост. Някои е, ги притесняват това въпрос, други не обръщат внимание. Но економистите забелязват, че това е, свива търсенето. Третата причина е, че високото неравно неравенство довежда до инфлация в стоеността на активите, оттам се засилва неравенството и раздутите цени на активите винаги се спукват и оттам проистича рецесия. Значи ето имате три причини за да се сборите с неравенството, а не две. Сега ще ви кажа в Китай, по моят опит, китайските стени, защо не действат, когато говорим за конфликт на интересите. Защото ако имате хора, които работят в една сграда и знаят, че ако си говорят, ще вдигнат печалбата с 20-30%, каквото и да правят, те ще си говорят. Преди 9-10 години работих в Lehman Brothers и тогава, първата, втората седмица, още видяха случаи на нарушаване на те наречените китайски стени два-три пъти по тъй наречени ежедневни въпроси. А, това има връзка и с, с това, което имаме в, в Европа, но особено в Штатите. Там нараства, а именно финансовите институции стават все по-големи. Това означава, че субсидираните или гарантирани депозити на малките вложители, като теб и мен, се използват а, за спекулативни високорискови инвестиции. Значи, ако имаме пари в банката, разчитаме на доверителната функция на банката, че тя ще ги съхранява. А за това идеята да се мисли потенциалното разделяне на различен вид дейности и е интерес. А, това е дебат, който е много по-напреднал в Штатите и не се разгръща в Европа. Това отношение там трябва да се смята как се отразява ди, а, и а, ди, диференциацията. В Штатите, примерно, имат много малки банки. Там е, се оказват заплашени от е, рискове, свързани с местната економика. Ако една фабрика фалира, всички банки, всички работници, които работят с нея, също фалират. А ние виждаме големи банки, които инвестират на всички пазари по света. Там има друг вид опасност. Това е системен риск. Диверсификацията дава среден по размер риск, защото имате експозиция не само в един или два града, но и не присъствате на всички пазари по света, защото това означава, че ако излезете от е, една кошница с инвестиции, е едно, друго е ако излезете от единствената си инвестиция. Сега, съотношението за, за а, разходи и въз, възнаграждения, когато говорим а, за риска. А, факт е, че когато а, наемете някой наемен обиец, не че ви а, препоръчвам, но ще намерите човек, който ще убие човек за стотина хиляди лева. А, хората правят ужасни неща за много малко пари. Ако потенциала за възнаграждение за поведение, което не е заклеймено от обществото като незаконно, незаконно и не, не трябва да се плаща. Примерно, ако аз ще получа бонус от 100 милиона и ми вие ми казвате не го правете, защото не е редно, мислите ли, че ще ви послушвам? Ако сте добър стоматолог, може да работите 18 часа на ден и да печелите 18 000 долара на ден. Физически не може повече, но ако сте банкер и примерно спечелите 100 000 на 1 на сделка, сложите още една нула, със същото усилие, с моите пари, при това не с а, своите, вие ще спечелите 10 пъти повече. Това означава ли, че и заплатата ви трябва да е 10 пъти по-голяма? Отговора е не. В финансите връзката между свършената работа и възнаграждението е много по-слаба. Ако се направи добра връзка между отчетените печалби и възнаграждението на менеджерите. Това трябва да се вземе предвид. Благодаря. Сега продължаваме на немски. Благодаря на тримата господа за обзорните им доклади и а, устните изложения. няколко основни а, момента изкристализираха. Аз също имам няколко а, коментара. Никой няма нищо против моделите. Моделите, разбира се, са полезни инструменти, но а, когато се стигне до етап, когато всичко се управлява от модели и моделите заживяват свой собствен живот, и се отразяват шоково на американската а, фондова борса, тогава вече нещата не са наред. Ако видим австрийската школа, Кейнс и великите економисти, те всички използват ясен, прост език, без а, математически модели – така че един студент е, може да разбере какво се казва там. Сега, когато говорим за данъци върху финансовите сделки, ние имаме предвид толкова малки количества 0,03% примерно, което би било почти неосезаемо. Така или иначе, банката ще си вземе тия пари за транзакцията. Съвсем дребни пари са това. Но все пак с натрупване това ще е, доведе до сериозни суми, които могат да бъдат отделени. Аз съм либерал и като цяло съм против дигането на данъчното облагание, но моите резерви не са толкова силни, както на други а, колеги. Господин Капур а, говори също и за преразпределението на а, доходите. Е, в моята страна някои от провинциите са в дефицит, други се справят по-добре и по-богатите субсидират по-бедните. Има система на преразпределение, на изравняване. За съжаление, някои от провинциите нямат достатъчно стимул по такъв начин да си подобрят положението, тъй като получават достатъчна подкрепа. И някои от лендерите всъщност страдат поради тази е, е, подкрепа. Да. Повече доходи в хазната. Да, това е добре, винаги е добре. В моята страна пак ще дам като пример. Последните 30 години е, приходите в хазната нарастват, като изключим сега кризата. Имали сме непропорционални а, разходи, така че винаги, когато дойдат нови приходи, чрез екологичните такси, извинете, данъци, данъците за въглероден диоксид, а тогава а, разходи пък са нараствали още повече от а, приходите, които се получават. И така, въпросите ми. Искам да ви помоля за да кажете всеки един от вас, кои ще са ви трите основни ключови послания. Първото. После, като говорим за Базел и за Г20, те работят по предложения, изготвят предложения, но в крайна сметка тия предложения е, нямат задължителен характер. Дали не е добре да е, им дадем задължителен характер на тия предложения? И накрая, във връзка с агенциите за кредитен рейтинг, обикновено те се крият зад факта, че те изготвят само становище, което не е задължително. Те така казват. Дали да не минем и там една стъпка напред, да ги накараме да са отговорни за това, което казват, защото това, което те дават е много повече от мнение, защото възосновата на това, което те казват, се вземат много важни решения. ви за примерите. този пример за преразпределението на доходите и дългосрочния растеж. Да, съм съгласен, нали, че не може изведнъж да стане това преразпределение, но а, да, това определено ще доведе до повишаване на потреблението. Повишаването на потреблението обаче ще означава намаляване на спестяванията, и, а именно това е, е един от проблемите, с който се борим в дългосрочен план. Така че аз съм съгласен, че едно преразпределение на богатствата не може да стане изведнъж. а, по математическите модели. Доклада говори много за математически модели. Ако ставаше въпрос за економически модели, финансови модели, тогава бих се съгласил. Ама вие говорите за математически е, модели. И, а това е неуместно да се съсредоточаваме върху самите тях. Трябва да говорим за това какво правим. Аз съм работил в редици институции, в централни банки и и хората си казват, ето за до година показателя 2,3. Е Каквото и да, е, е, да значи това 2,3, не може да бъде и отговора, ами така казва модела. Ама това е безсмислен отговор, защото модела се използва за да рационализирате нещата, за да си обясните нещата, а не за да отговаряте на въпроси. Ако модела ви дава глупав отговор, значи не става този модел. Това е един инструмент, който ни помага, а не е заместител на решения. Може ли да ви прекъсна? За госпожа Берес. Ако погледнете параграф 114, там той не е насочен срещу модела, а срещу начин по който се използва. Там пише, счита, че настоящата криза би могла да постави под въпрос използването на някои математически, математически модели. Не е ли едно и също това, което казвате? Не, аз имах предвид вместо математически да напишете финансови. Тогава ще съм склонен да се съглася а, с вас и с това отговарям и на вашия въпрос, господин председател. Проблема а, в финансите нали, е, че хората разполагат с едни чудни модели, на, изключително красиви модели и те забравят, че тия модели не са действителност. И казват, риска е 7,2. 2%. Ама това не е риска, това е някакво приблизително измерение на риска. Това не е самия риск, това е измерение, това е груба мярка. После. Данъка е Тобин. Това е чудесна идея. Защото няма е, никакво въздействие върху дългосрочните транзакции. 10 милиона не се преведа, после ги върна след 10 години, там ням не играе нула, нулево въздействие. Но ако го, обаче реша да го правя през час, тогава доста пари ще ви е, струва. С това се наказват краткосрочните е, транзакции, но стават непокътните, дъл... непокътнати дългосрочните трансфери. Е, хората от финансовия сектор казват, че това е нещо, което е много трудно, ако не и невъзможно е изпълнимо, но аз лично не съм финансист и не мога да кажа. Но като цяло е много добра идея, защото би смазало колелата на финансовата система. Агенциите за кредитен рейтинг независимо дали оценяват активи или цели страни, е би било чудесно, ако дават мотивирано становище. Може да са няколко изречения. Последния намален рейтинг е на Република Португалия от страна на Стандарт и Пурс. Един ред дадоха. Нямаше никакви мотиви. И не беше ясно каква е разликата от преди 6 месеца, от преди една година просто се изплашиха от пазара. Пазара не вървеше на където трябва. Това понякога е и оздравително, не винаги е нещо лошо. Но нямаше, нямаше мотивировка. Ако трябва да дадете едно мотивирано становище, тогава, може би, доста по-внимателно ще подхождате към рейтинга, който поставяте, независимо дали го увеличавате или го дигате. друго нещо. Например, ако введете такова правило, че рейтинга на държави не може да се променя повече от веднъж годишно, пак трябва да се внимава. Независимо дали става въпрос пак трябва да се внимава е, за, е, това е пред, за агенциите. Е, те ще знаят, че тази година само веднъж могат да направят преоценка, така че пак ще внимават повече. Ще трябва да направят наистина реална оценка на положението. Така че има едни такива дребни правила, които биха могли да повишат надежността на агенциите. Естествено, че има конфликти на интереси между агенциите и банките, защото рейтинговите агенции трябва да си е, оценяват собствените активи е, и, и доста е трудно да се преодолее този проблем, но предполагам, че вече съществуват идеи за това как да се тръгне на там. Това е което искам да кажа. Модели econometrici, Економико... По моделите и иконометриката, економическите и математическите модели. Аз не съм експерт, не мога да ви дам отговор. Мисля, че госпожа Бере се права, когато казва, че модела сам по себе си е неутрален. Трябва да се види как той се използва трябва да видим какви са последиците от използването на модела. Всъщност, ставаме свидетели на това, че в банките моделите заместват опита на сериозни банкери, които се занимават с тази дейност от 30 години тяхната преценка в повечето случаи е много по-добра или поне толкова добра, колкото моделите, но тя не се използва повече. Просто се избират моделите и това е. Съгласен съм с вас. Оценките зависят от опита. и тези оценки, които зависят в по-голяма степен от опита, се е, променят по-лесно, докато оценките на моделите са изключително строги и фиксирани. Съгласен съм с вас. Моделите са едни концепции и ако не се актуализират редовно, те ще създадат подвеждаща представа за реалността. Както вече ви казах, аз не съм експерт и не мога да коментирам повече. По отношение на преразпределението на доходите, в момента това е прерогатива на държавите, преразпределението на доходите е резултат от фискалната политика – или държавите членки на ЕС ще успеят да стигнат до някакво споразумение, според което ще върнат на Европейския съюз поне част от стратегическите решения за фискалната политика, нещо за което говорих по-рано, например данъците, корпоративния данък или данъците върху е, дохода, върху капиталите. или е, няма да е, успеем да, да постигнем някакво развитие. Но това е задача на националните правителства. Е, по отношение на агенциите за кредитен рейтинг, казахте, че те дават е, становища, само че после не носят отговорност. Нека да погледнем нещата в по-голяма дълбочина. Рейтинговите агенции имат задачи, които са изключително важни за пазарите. От гледна точка на защитата на спестяванията и на инвеститорите. Какви интереси обслужват рейтинговите агенции и кой им плаща? Ами това са обичайни търговски компании, които работят в финансовия сектор, откъде получават доходите, ами плащат заплати на своите служители, плащат за модели, които купуват от специални институции, компютърни системи и така нататък. Откъде си получават доходите обаче? От различни източници. Агенциите за кредитен рейтинг не са като един орган за наблюдение на фондовите борси, който получава пари, защото извършва една много важна дейност, а именно надзор на начина по който функционира една фондова борса. Не. На рейтинговите агенции плащат банките. Много често агенциите за кредитен рейтинг получават своите средства от е, хора, които имат е, интерес за това какво ще каже рейтинговата агенция за тяхната компания. Много често има конфликт на интереси. Да кажем, че има един продукт, е, който трябва да бъде оценен банков продукт, ако банката плаща на рейтинговата агенция, то има конфликт на интереси. Надявам се, че в бъдеще това положение ще се подобри. Виждам, че в доклада на госпожа Берес се прокарва идеята рейтинговите агенции да бъдат използвани само от публични органи. Кой ще вземе решението? Обаче може да има финансови инструменти или продукти, които могат да бъдат и публични и частни. Може да има оценка на различни системи, които също да са публични и частни. Ако говорим за централните банки, очевидно те не могат да дават рейтинг на продукти или услуги, предлагани от държавата. Затова тук може би трябва да се намеси Европейската централна банка. Може тя да дава зелена светлина за продукти или е, емитенти, които са част от е, националните пазари. Мисля, че рейтинга трябва да се прави от публични институции. И така, кои са ключовите послания? Три, аз ще предложа четири всъщност. Първото е свързано с това, което казах. Броя на предизвикателствата по отношение на политиката, с които са изправени държавите членки и Европейския съюз като цяло – е много по-голям, отколкото инструментите, с които разполагаме. Така че в първата част на доклада има едно добро предложение да се разшири инструментариума. Имаме нужда от съвсем нов а, политически инструментариум. Може да има а, механизъм за преструктуриране на дълговете, преосмислене на съотношението кредит спрямо дълг и така нататък. Финансите са като вода. Водата тече от високо към ниско. От планината към морето. Печалбата тече по същия начин. А печалбата се определя само частично от регулацията. Регулацията казва какво може и какво не може да се прави. Отвъд това обаче печалбите се влияят от фискалния режим. Имаме ли данъци, какви са те, дали печалбата се счита за част от собствения капитал и така нататък. Е, Още регулацията е много важна. Това, това е втория аспект. На трето място политика по наблюдение. Значи, тук ще има не само лихвени нива, ще има а, е, пруденциален надзор и а, е, така нататък. Имаме нужда от система, в която ще разгледаме напрешното сечение на тези три неща. Вие искате, всички искаме финансите да текат в някаква посока. Това е целта на економиката цяло. Имаме нужда от комбинация от регулаторни, фискални и мониторингови политики, които да работят заедно. Това е второто послание. Третото важно послание е, че сме готови за успеха, когато всичко тече гладко, когато работата на институциите тече гладко и политиките текат гладко всички са доволни. Не сме подготвени обаче за кризите на ниво Европейски съюз е, и на ниво държава членка. Така че има нужда от планиране за извънредни ситуации. Точно както искаме от банките да правят стрес тестове, както искаме от банките да учитат какво ще стане, ако има фалит и така нататък, когато искаме да се създават буфери от капитал. Точно по същия начин трябва да имаме подобни мерки на ниво Европейски съюз. Комисията, някакви независими органи, може би ще трябва да създават такива планове за извънредни ситуации. Трябва по-внимателно да обсъдим в каква посока искаме да вървим. Говорим за това какво сме претърпяли и къде искаме да стигнем. Не може обаче да разделяме нещата. Трябва да имаме цялостен подход. Сега по отношение на данъка. Имаше различни идеи тук. Данъка върху финансовите транзакции не е единен. Имаме различни ставки, които се прилагат на различните пазари. Имаме данък за дериватите, който е различен от данъка върху облигациите, данъка върху фондовата борса, така че това са различни елементи. Бразилия и Индия използват информация, генерирана от събирането на данъци за да се справят с проблема с укриването на, на данъци. Това е начин за увеличаване на приходите в бюджета. Ако нямаме информация за транзакциите, това няма как да стане, така че това е един интересен инструмент. Финансовите транзакции ставах в киберпространството, обаче преди е, и сега, разбира се никой не знаеше къде точно се генерира риска. Мисля, че трябва да се наложи един данък върху финансовата транзакция. Това помага на регулацията много повече. Регулаторните промени по отношение на централизирания клиринг на дериватите, например, прави налагането на данъци много по-лесно. И въпреки очакванията, това няма да е толкова трудно. На някои пазари ще е лесно, на други пазари ще е много по-лесно, например е, дериватите, където това в момента не може да се направи. Третия аспект е системния риск. Ние гледаме системния риск, който представляват банките и другите финансови институции. Сега да вземем наличността на кредитите. Ние, малките и средните предприятия, взимаме пари от банките, големите банки пък взимат пари от финансовите пазари. Пазарите и банките са две различни неща. and people like you and I. So financial transaction taxes are complementary. Така че е, финансовите е, данъците върху финансите се допълват. Те са свързани с е, хедж фондовете, с е, е, други елементи, които не са залегнали в финансовия регламент, така че те трябва да бъдат е, отчетени говорим за антициклични изисквания за капиталите за стабилизиране на банките. Само, че няма антициклични изисквания, свързани с финансовите пазари. Знам, че финансовите пазари не се държат както трябва. Има балони, има прегряване. Когато се планират антициклични е, мерки, те могат да се продължат за финансовите пазари. Може да се генерира антицикличен приход. Освен това, по отношение на агенциите за кредитен рейтинг има много е, погрешни схващания. По отношение на а, е, корпоративните рейтинги, агенциите са свършили чудесна работа през последните години. Повечето от а, Регулацията обаче е свързана с проблем. Is what happened to Greece, for example. And that means that there is a sudden price fall, which means that it becomes с Гърция имаше проблем, например, защото се използваше твърде голямо използване на кредитните рейтинги по отношение на регулацията. По проблема за рейтинга на структурните и сложните продукти, това всъщност е проблема основния. Информацията, с която ние ще разполагаме, няма да доведе до кой знае каква разлика. not you and I or our pension funds are going to read billion За да прецените как е направен кредитния рейтинг, трябва да прочетете 1 милиард страници. Никой не може да го направи. И така, конфликтът на, за интереси, за който ние говорим, е начинът по който може да се реши този въпрос и ние го предложихме на комисията, са кредитни, е кредитния рейтинг. Това е интересна идея. След като се направи един а, рейтинг, обаче всеки може да се възползва от него без да плаща, така че не е лесно. Имитенти трябва да плащат за две рейтингови оценки. Първо те избират една агенция, тя им прави оценка. Другата оценка да се прави или от а, агенция, която им е разпределена от публичен орган или по някаква друга система на произволен избор така че вие ще знаете коя оценка ще се приема по-сериозно от пазара. Ако има конфликт на интересите, ще се разбере до 6 месеца. Ако имате системни, системно изкривяване на кризата, на кривата, ще видите, е, че а, а, е имал конфликт на интересите, примерно ако повечето от, а, извършва сделките по платената от фирмата кредитна оценка, а не по независимата. Сега, тази идея за публичната кредитна агенция има проблеми, особено ако я въведете по отношение на държавния дълг. Може да имате такава оценка, но никой няма да й вярва. И това е проблема. Интересна е ролята на публичната кредитна агенция за кредитен рейтинг и една от тях е да се осветят а, и други аспекти, да има рейтинг, който отразява социална, а, корпоративна, екологична отговорност но ако публична агенция прави рейтинг на държавен дълг, това трябва да е МВФ. Не може да е правителството, не може да е едно правителство да прави оценка на дълга на друго правителство и после да се разменят. Световната банка направи изчисления за публични дългови интереси. А, и, публични дългови инструменти, но те не се приемат много добре. Говорите за публична рейтингова агенция в смисъл 20-те държави, 27-те държави да являват. Не, не, ние мислим съвсем с друго нещо, основано на принципа на фундацията, нещо такова. И точно както и вие казахте, трябва да е една от три оценки, втората оценка да е от тази фундация. Господин председател, извинете, въпросът е дали Г20 в Базел да се превърне в форум с задължителни решения. Какво мислите по тази идея? Аз а, бях при няколко седмици на заседанието на G20+, g 20 започна така, че не беше важно, изведнъж стана много важно, после се сляха. Сега като се почне с, с тази среща и следващата, ще има все повече разминаване на виждането. вижданията. То вече е, е значително. Защо? Интересна идея е това, което казвате вие, е, но един от проблемите, за които искам да ви предупредя, че е, Г20 е, плюс е, нови, новите големи економики не представляват по-бедните държави. Това задължително, задължителността на решението е проблематично. Базилският комитет е още по-малко представителен от Г20, но е трудно да се направи каквото и да било задължително, мисля. Защо? Защото има а, компенсаторен механизъм. От една страна може да имате големи впечатляващи декларации, стига да не са задължителни. Щом това нещо стане задължително изискване, това, което Г20 е пуска от Базел, ще се разводни. А, решението е трудно и мисля, че не е еднопосочен а, отговора. Поисках думата, защото си дадах сметка, че всъщност аз в моя отговор не отчетох един въпрос, а вие го зададохте при предния кръг от въпрос. Въпросите, такс, данъка върху финансовите сделки. Очевидно това зависи от общия размер на данъчната тежест. Ако ме питате, аз съм против такъв данък върху финансовите транзакции, ако той е в голям размер. Ако това би означавало, че инвеститорите няма да са така склонни да влязат в този отрасъл. Отрасъл е важен, той има нужда от стабилни институции. Няма значение дали те са частни или публични, тези банки. Това е важно за инвестициите за предоставянето на кредит данъка не е лоша идея, зависи как ще се направи. Много са транзакциите, при които има данък, който се удържа при източника. Но когато говорим за малки сделки, дори е, е, един такъв данък при източника може да разобеди хората да се включват на пазара. Такъв един данък трябва да се прилага само по отношение на крупни сделки над определен размер без значение дали са за акции, облигации и така нататък. Но да има някаква сума. Бих казал, че оборотите всъщност, които изграждат даден сектор, са малките суми и те трябва да се привличат. На, всич, на всяка цена обаче искаме да избегнем конфликта на интереси. Много са идеите, но това е реалната ни цел, защото всъщност това беше в сърцето на кризата. Конфликт на интерес, егоизъм, себичност, затваряне на очите пред това, че другите хора може да имат проблеми, другите, които са извън нашата фирма, извън нашите е, изолирани платени. Не знам, може би някаква директива, е нещо, което комисията да даде или пък национално законодателство. Но това трябва да се реши. Така, мисля, че приключваме. А, благодаря на тримата докладчици. Много благодаря, че отделихте време да изготвите тези документи, да се явите лично. Надявам се и поживо поздраво да се приберете по родните си места. Благодаря.